Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na <clears throat> dzisiejszym. Добро утро на всички, добре дошли на целодневния семинар по гражданско-правни въпроси в Европейския съюз. Позволете най-топло да приветствам с добре дошли представителите на националните парламенти. Някои вече са тук, Другите, надявам се, скоро да го направят. Приветствам също така представите на Европейското председателство, комисията, съда, депутатите на Европейс... от Европейския парламент и специалистите, които са поканени да участват в днешната ни среща които ще се изкажат в различни моменти днес и ще ни представят аспекти на частното гражданско право. Основният въпрос в днешния ден е дали европейските граждани наистина се радват на правото на свободно придвижване. Някои инстинктивно ще кажат естествено, че да. Все пак Границите са ни отворени и хората могат да пътуват свободно според своите желания. Много от тях действително са се преместили от една държава в друга. Женят се за хора от други държави, намират си работа в други държави, Различни са причините, поради които преместват местоживеенето си. И естествено всичко това поражда най-различни правни затруднения. За някой от тях днес ще си говорим. Особено що се отнася до невъзможността за използване на определени права поради правни пречки. За мен е огромно удоволствие, че тук присъстват представителите на националните парламенти. Имаме изключителната възможност да се сработим с вас в области от общ интерес. Много се надявам, че днешният семинар ще бъде ползотворен и ще вдъхнови институциите на Европейския съюз да предложат нови законодателни актове в областта на частното право. Това е едно обективно очакване и мое желание. Моля да приемете извиненията на председателя на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент, господин Клаус Хайнер Лене, който иначе би бил тук с нас, но за съжаление нашият председател господин Лене е болен поради вирусите, които са ни нападнали. Сега Приветствам добре дошъл професор Кон Ленардс, който е заместник председател на Съда на Европейския съюз. За нас е привилегия да ви дадем думата. You, for... Благодаря, господин председателю. Като заместник председател на Съда на Европейския съюз да се обърна към почитаемата публика относно юриспруденцията в областта на гражданското право и по-конкретно европейското гражданство. Вие знаете, че това явление често се описва като петата основна свобода. Свободата да се придвижваме свободно да се придвижват свободно економически активните граждани. Това е така от 50-те години след изграждането на вътрешния пазар. Ето това е една история, разказвана многократно и е свързана с свободата на движение. Но не економически активните граждани а, могат да се придвижват само когато отговорят на определени условия. Именно да разполагат с достатъчно економически ресурс и да имат здравно покритие, здравно-осигурително покритие. Съдебната практика на съда сочи, че отвъд свободното движение на гражданите на Европейския съюз, гражданството на съюза всъщност е и вид гражданско състояние на гражданите. Националните мерки, които са двигател, де юре и де факто. И гражданите на Европейския съюз, които имат такъв статус, и реч те са граждани на ЕСЕ, се радват и на съответните права. И националните мерки всъщност противоречат на правото и на Европейския съюз. Сиреч. Въпреки, че европейското гражданство най-вече е, цели да осигури свободно движение между, през границите на Европейския съюз, то е ограничено до свободно движение в съответния контекст има положения, при които вътрешната уредба в една държава членка въпреки че е обхваната от е, гражданството, създава определени ограничения. Аз съвсем накратичко, за да пестим време, ще ви дам ти три примера. Първия случай е на Иван Грано. Това е един казус, в който става дума за колумбийски баща и майка, които незаконно пребивават в кралство Белгия. Дошли са тук с едно дете, колумбийско дете, и докато пребивават в Белгия, им се раждат още две деца. По тогава действащото право в Белгия, двете деца всъщност са белгийски граждани биха могли да са и колумбийски граждани, но тъй като не са заявили такова желание в е, консулството на Колумбия, те се явяват бългийски граждани, сиреч граждани на Европейския съюз. Белгия обаче отказва на децата на бащата. Майката вече не е елемент в този казус и съда не е неясно. Защо? Защото фактологията, фактите, обстоятелства се отчитат от националния съд. И на бащата не му се разрешава, не му се дава разрешение за прибиваване и работа. И Белгия възнамерява да изпрати бащата обратно в Колумбия, но тъй като бащата е основно се грижи за децата, това би означавало, че тези деца всъщност а, биват отпратени от територията на Европейския съюз, тъй като бащата вече няма правен статус на иммигрант в Европейския съюз. Така че това изселване на а, две малолетни деца, двама малолетни граждани Европейския съюз в трета страна, на практика им отказва правото, което проистича от европейското гражданство – въпреки че те са белгийци, живеещи в Белгия, според първоначално взетото решение. Но Белгия, която възнаряма да върне колумбийския им баща в трета страна, де-факто означава отказ на право, на права, свързани с европейско гражданство. Ето, това са аргументи, аргументация и тълкование, които са доста ограничителни. Това виждаме и в случая на госпожа Шърли Макарти. Шърли Макарти има двойно гражданство, ирландско и английско. Тя цял живот е живяла в Англия и никога не се е възползвала от правото на свободно движение в ЕСЕ. Жени се за гражданин на Ямайка, който нелегално пребива в Обединеното кралство. И тя казва, подобно на Руис Замбрано, аз трябва да получа разрешение за пребиваване за моя съпруг, за да можем да живеем заедно. В противен случай ще трябва да напусна Европейския съюз. Съдът тук постановява, от... излиза с отрицателно мнение. За да има съответния семейен живот и да живее в Ямайка. Трябва да бъде отчетено а, нещо, което се различава от случая с Руи Самбрано. Вие трябва да изберете живот в Европейския съюз или живот извън Европейския съюз. Ако госпожа Макарти се премести в друга държава, членка на Европейския съюз, което тя е свободна да направи, нейният съпруг от Ямайка може да се присъедини към нея, за да може да си намери работа и ако изпълни а, изискванията на член 7, може да живее като економически активно лице. Това би гарантирало правото на цялото семейство да живее в друга държава членка. Но що се отнася до държавата членка, а, чието гражданин е госпожа Макарти, Европейския съюз не може, а, европейското право не може да бъде приложено. Това е неизбежно последствие от решение за иммиграция, взето от властите в Обединеното кралство, т.е. госпожа Макарти трябва да напусне територията на Европейския съюз, тъй като тя се явява гражданин на Европейския съюз и може да се придвижва навсякъде в Европейския съюз. Следователно, този казус не попада в приложеното поле на европейското гражданство. И за разлика от бащата на двете малки деца от Колумбия, госпожа Макарти не може да получи това дериватно право. И последния случай, който ще спомена – а, е случай, а, в който става дума за турски гражданин, който незаконно е пребивавал в а, Австрия, има австрийска съпруга и малки деца с двойно гражданство, турско и австрийско. В този случай господин Дереча обжалва и се позвава на случая за Амбрано и да казва, да, имаме малолетни деца, може би попадате в същата правна рамка, но фактите и обстоятелствата следват да бъдат подложени на преценка, за да бъде постановено съответното решение от Националния съд т.е. да не се дава право на пребиваване на господин Дереча. И това би означавало, че малолетните деца ще трябва да напуснат територията на Европейския съюз. За какво се аргументирам аз? че юриспруденцията във връзка с европейското гражданство съдържа един елемент, който позволява преценка на съвместимостта на националното право с европейското, въз основа на разпоредбите на договора за функционирането на Европейския съюз, свързани с европейското гражданство и елемента за свободно предвижване между държавите членки, когато гражданите всъщност се намират в страната, чието граждани са, но независимо от всичко това е било взето решение, свързано с член на семейството от трета страна, което в последствие би довело до това тези граждани на Европейския съюз които са малолетни, да трябва да бъдат изведени от територията на Европейския съюз, по този начин, де-факто, лишавайки ги от правата, проистичащи от европейското гражданство. Ето този казус попада в приложното поле. Именно поради това, може би, Европейският съюз, както и държавите членки, ще из... погледнат по друг начин на иммиграционните закони които уреждат положението на членове на семействата. Независимо от всички тези а, новости, свързани с конституционни разпоредби, бихме могли да кажем, че до голяма степен а, правото за европейското гражданство все пак въвежда идеята за свободно движение. И постановеното от Европейския съюз, 90% от случаите засяга именно този контекст. Граждани на определена държава членка, които са принудени да се преместят в друга държава, където работят, учат и така нататък. Сега минавам към материята на частното международно право и казусите, които са свързани с семейните имена. Всички знаем за случая Гарсия Авелио. Тук става дума за испански баща и белгийска майка, които имат деца, две деца, и тези деца получават имена съобразно испанското право. Гарсия Вебер. Взема се името на бащата и след това името на майката. Така се прилага испанското право в тази област, що се отнася до именуването. Но семейството живее в Белгия и белгийските власти казват, след като тези деца живеят в Белгия, те трябва само да използват името на бащата, тъй като според белгийския закон и всички специалисти в международно право е, знаят, че според Старата Хайска конвенция от 31 държавата винаги мога, може да вземе предвид е, двойното гражданство и да направи съответната преценка. И за Белгия тези деца се явяват само белгийски граждани и е приложимо белгийското право. Така че, за да се определи техния личен статус, се взема предвид бългийското право. Родителите успърват в Белгийския съд. Белгийския съд прехвърля нещата към Европейския съд и Европейския съд постановява съвсем накратко. твърди, че по този начин се създава основна пречка и невъзможност за приемане на аргументацията. Ако тези деца бъдат счетени само за белгийски граждани, то тогава Испания би могла да постанови, че те са само испански граждани и да възстановят първоначално даденото име. И когато имаме това стълкновение, тези деца се оказва, че ще бъдат с различни имена. Какво се случва с тяхната самоличност тогава, с документите им за установяване на тяхната самоличност. Според съда, тъй като според е, белгийския закон изборът на друго име, различно от механичното прехвърляне на бащиното име, то тогава в Белгия би трябвало да приложат е, правото на свободен а, е, избор, да уважат правото на свободен избор и децата да не бъдат разглеждани само като бългийски граждани, а също така да се приеме, че те биха могли да имат и друга националност. Децата сега се наричат Гарсия Вебер и така биват разпознати навсякъде в Европейския съюз. Но, с оглед на примерите, които дадах, особено според специалистите по международно право, ще се позова и на един друг случай, който от правна гледна точка е дори по-интересен. Тук имаме една немска фамилия, немско семейство с немска майка и баща, които са миг... иммигранти в Дания. Там им се ражда син и за разлика от Германия и от Белгия, Дания обвързва личния статус на едно лице не с националността му, а с обичайното местоживеене. Така че закона за обичайното местоживеене на едно дете, родено в немско семейство, се явява Дания и според датския закон може да бъде избрано различно фамилно име могат да изберат бащиното име Грюнкин и съответно фамилното име на майката Пол. И се получава името Грюнкин-Пол. След 10 години а, семейството се разпада и един от родителите с едно от децата се завръща в Германия. И искат да, регистр... да се регистрират в общината като родител с едно дете. И там административната служба казва, детето е немец, следователно името на това дете трябва да бъде определено съобразно немското законодателство и детето бива записано в регистъра като Грюнкен, само под името на бащата. Двамата родители, макар че вече са се развели, са на едно мнение по въпроса, че детето трябва да продължи да носи двете фамилни имена. Съответно, завеждат дел. Немският съд задава въпрос към Европейския съд и той съвсем уместно постановява, че след като по законосъобразен начин е придобито име в една от държавите членки, придобите съответен граждански статус, при спазване на вътрешното право и спазване на изискването за свободни избори, компетентния орган се е произнесъл по съответния начин – то тогава всички други държави членки, включително и държавата членка, чието граждани е на въпросното лице, следва да признаят този граждански статус, придобит по законен начин. С едно единствено изключение, добре познато в частното международно право на ордер публик. Т.е. Германия не смята, че обществения ред е нарушен по какъвто и да бил начин, защото имаме свобода на избор. Съда казва, тук вече не става дума за избор на подсъдност, тук става дума за признаване на акт, на правен статус, който е придобит по законен път към момента на раждане на въпросното лице. Надявам се, че всички тези изброени примери – доказват колко важно е частното международно право в областта на европейското гражданство. Следователно, трябва да приветстваме това, че Европейският парламент и по-конкретно комисията, правната комисия са организирали този значим семинар днес и много се радвам, че участвам в встъпителната му част. Защото европейският законодател, предвид новата процедура, която е съвършенно уместна в а, тази правна материя, засягаща гражданството, а, цели да приеме тези нови права. А що се отнася до приложимото право, така нареченото римска уредба, защото изначално областта на приложно право всъщност се основава на Римската конвенция от 80-та година. След което имаме пренос на тази уредба в Рим 2 за недоговорните задължения и цяла поредица от други законодателни актове за засиленото сътрудничество при разделите и съвсем скорошния а, регламент за а, наследството. Днес след ще има лекция на тази тема, но и така наречения брюкселски регламент в който се урежда въпроса за а, международната подсъдност. Всичко това трябва да го споменем. И по-конкретно бих искал да отправя поздравления за усърдната качествена работа, вършена в Европейския парламент и най-вече в правната комисия по преработката на Брюксел 1. Нещо свържено през декември 2012 година и обнародвано в официален вестник точно преди коледа. Този преработен вариант на регламента съдържа няколко законодателни решения, основаващи се на юриспруденцията на Европейския съд. Тези решения са постановени по предходния регламент, другия вариант на Брюксел 1. В известен смисъл Брюксел 1 се явява производно на Брюкселската конвенция, която сериозно е белязала регламента Брюксел 1 в първоначалния му вариант. Всичко това е договарено през 60-те години, когато а, традицията на прецедентното право на Иус Комуне е била в сила. Разбира се, имало е конвенции за присъединяване, но те бяха по-маргинални. И тогава е обмислен този, тази възможност за преработка. Преработката беше извършена през последните няколко години по настояване на комисията, парламента и съвета. И наистина бе създаден един качествен документ за административното производство. Искам да привлека вашето внимание към две промени в документа, които засягат юриспруденцията. Не защото съдебната практика е била грешна в миналото, но такова е било състоянието на уредбата. И разпоредбите, които са променени, ще доведат до промяна и в съдебната практика. Член първи. Според новия регламент там се предвижда изключение от лис пенденс, а именно а, второинстанционните съдилища трябва да прехвърлят и всички други съдилища трябва да могат да а, се сезират. Изключението е свързано с едно споразумение, което потвържава изключително подсъдност. Дори когато първо сезирания съд не е съда предвиден според споразумението. Второинстанционният съд е всъщност е този, който е бил предвиден изначално. То в този случай второсезирания съд може да се произнесе за клаузата, а първоинстанционният съд ще трябва да преустанови производството докато бъде постановено това решение. Ето това е една основна промяна в съдебната практика. Тези от вас, които са специалисти, знаят колко важна е тази промяна. Същото се отнася и за членовете 33 и 34. Ето, например, за промяната на Осупо казуса. Третата страна където има съд, според, Брюксел, е, според регламента Брюксел 1, би трябвало да се позове на съд в страна от Европейския съюз. В такъв случай ако решението на тази трета страна е, може да се приложи в е, държавата членка на сезирания съд. Мисля, че тези елементи показват, че Европейския съд и законодателят чието гости сме ние днес тук, а именно Европейският парламент, изпълняват допълнителни роли в напредъка на гражданското право, което е изключително необходимо и е предварително условие за европейското гражданство, защото тук става дума за статута на гражданите. Оттам произхожда определен комплект права, права, от които гражданите никога не бива да бъдат лишавани. Луис Брандо, например, но в същото време тук става дума и за права, които включват свободното движение на хората, права, които са много важни. Трябва да може да се знае, да се предвиди кой съд ще бъде компетентен, къде могат да се вземат решенията, къде легитимно решенията, кой съд легитимно може да произнесе решенията и при какви условия. Мисля, че това е в центъра на днешната конференция. Съде, съдът смята, че тези въпроси са много чувствителни и смята, че те са отразени в настоящото законодателство. Аз се надявам да можах да допренеса и да обогатя последващата дискусия. Аз, за съжаление, трябва да си тръгна, тъй като имам е, друга оговорка в Брюксел. След това ще пътувам за Люксембург. Благодаря ви за вниманието. Bardzo dziękuję profesorze e, Lenart za e, te niezwykle... Благодаря на професор Ленард. Благодаря ви за много интересната беседа. Така може да продължим с нашата дискусия от тази изходна точка. Виждаме колко е сложна материята и колко понякога сложен може да бъде живота на европейските граждани. Но виждаме, че тези проблеми могат да бъдат решени с добра воля. Благодаря ви, господин професор, че че оценявате високо работата в нашия парламент. Аз имам Честата, а, имах честа да бъда докладчик по Брюксел 1. Работата ми трая две години и мога да кажа, че работихме много добре с колегите от председателството, от съвета, от комисията и от парламента. Всички имаха желание за сътрудничество, за да се постигне един добър резултат, добър текст. За да е ясно кой съд в коя държава членка е компетентен за издаване на решение. Благодаря ви, господин професор. А сега приветствам нашия следващ гост министъра на правосъдието и равенството Ален Шатър. Той е от ирландското председателство. Благодаря. Още веднъж искам да кажа, че за мен е огромно удоволствие да съм днес тук. Искам да кажа, че високо оценявам вашата работа и духа на сътрудничество Особено удоволствие и привилегия за мен е днес да говоря пред вас а, и, и то в присъствието на заместник-председателя на Европейския съюз. Чудесно съвпадение, че Ирландия има председателството и аз в контекста на председателството мога да присъствам на тази конференция, тъй като аз съм адвокат, освен че съм политик – Естествено, аз не практикувам като министър, но една от моите особени области, с които се занимавах, беше семейното право. Така че нещата, с които ще се занимаваме днес, са именно областите, в които работех за 30 години. А като министър на правосъдието в Ирландия, мога да кажа, че в Ирландия ще се проведат правосъдни реформи в скоро време. А по отношение на частното международно право имаме общ интерес разпоредбите да са единни. Това е в интерес на нашите граждани. Особено с, интер... с особен интерес очаквам в хода на днешните дискусии да получа копие от докладите, а именно по-специално ме интересува сурогатното майчинство. Това е област, в която ще има ново законодателство. Всички въпроси, свързани с майчинството, правата на родителите, е, правата на сурогатната майка, всичко това са неща, които ще бъдат променяни. Така че с голям интерес ще очаквам тези доклади. Днес трябва да се обърна към вас и да ви представя приоритетите на ирландското председателство. Зная, че има приорите, приорити, които, по които трябва да постигнем резултати Има въпроси, които засягат Ирландия в контекста на председателството и които са от личен мой интерес. Аз сутринта обясних на някой от нашите колеги, че особено важни са четири области – в контекста, в който работя в момента, трябва да се справим с около 51 досиета. За ирландското председателство мога да кажа, че ще се съсредоточим върху законодателните мерки, които могат да допринесат най-много за повишаване на заедостта и увеличаване на работните места. Аз ще се съсредоточа най-вече върху гражданското право, но освен гражданското право има и други мерки, като в областите на иммиграцията, например, и други области, които могат да повишат растежа, например, конфискуването на имущество от престъпна дейност, така че борбата с престъпността да е по-ефективна. В областта на иммиграцията, например, важното е да имаме правилен баланс между сигурността на границите и да улесним легалната миграция за обогатяване на работниците и служителите. В този контекст важни са сезонните работници и командироването в рамките на едно предприятие. Имиграционните политики са ключови тук. Те признават, те трябва да признават индивидуалните права на гражданите на Европа. Аз много се интересувам, както каза и заместник-председателя, от решението на Ембрандо казуса. То, това решение по този казус бе издадено малко след като аз ех поста на министър. Това беше много чувствително решение и казуса Ембрано се оказа важен, защото благодарение на него можеха да се решат много други подобни казуси в Ирландия. Условията бяха подобни, като в казуса Ембрано и можехме да видим по какъв принцип да издадем решенията. Сега, ако погледнем економиката на Европейския съюз, тя е, е економика с население от 500 милиона души. В глобален контекст се оказва, че единният пазар генерира 20% от глобалния внос и износ. Важността на търговията на Европейския съюз са предизвикателство и възможност. По отношение на гражданското право ние ще се съсредоточим главно върху инструментите, които ще повишат сигурността и заетостта. Нашите основни приоритети са създаването на една заповед, европейска заповед за запориране на банкови сметки. Едно, един важен аспект тук е, че се признават е, основни трудности за бизнеса, когато бизнесите оперират в трансграничен контекст. Важно е да се знае какво да се прави, когато има конфликти, е, кой, трябва да, кой съд да излезе с е, решение и какво се прави, когато някой не плаща за услугите, които получава. Тази заповед има за цел да намали рисковете за търговците и да може да направи така, че е, хората да си получат парите, които им се дължат. По-нататък ще се опитаме да създадем една нова процедура, която да забрани на дадено лице да трансферира или да отегля активите си в която и да е банка на Европейския съюз. Това ще е от полза за малките и средни предприятия в Европейския съюз и ще може много по-лесно да разрешава трансграничните диспоти. Например, е, смятаме, че чрез това решение ще запълним пропуски в съществуващата уредба на гражданското право. Брюксел 1, новата версия, е, говори за правоприлагането, но над подобни инициативи, но те се прилагат по различен начин в държавите членки и има стъкновителни норми. По отношение на регламента, ние се съсредоточаваме върху защитата на длъжника, но също така се надяваме тази разпоредба да не е толкова сложна, така че кредиторите да могат легитимно да си получат парите, които им се дължат. Естествено, бизнес дейността винаги е рискова дейност, особено когато става дума за изпълнение се изпадане на, в, в несъстоятелност при трансгранични операции. Трябва да има процедури, които в такава ситуация да са от полза за предприемачите или е, да помогнат на хора, които трябва са изпаднали в несъстоятелност и трябва да плащат големи дългове и ипотеки. В този контекст имаме предложение, публикувано от комисията, за регламент, който променя регламент 2000 за изпадането на в несъстоятелност. Публику... Публикацията е от 12 декември 2012 година. А тази, тази седмица приключихме право... с правоприлагането на този регламент. Изпадането в несъстоятелност. в несъстоятелност. Става дума тук за индивиди, които имат трудности и които могат да намерят да, да, и когато конфликти могат да се решат по извън съдебен ред. Това ще е от полза за практикуващите юристи Предлага се, предложението ще даде възможност за уеднаквяване на уредбата в целия Европейски съюз и то не само ще се признават решения а, за банкрут, но ще се уточнява, но, но ясно ще се уточнява центъра на интерес, дават се и разпоредби за взаимно признаване на взаимно признаване на решение в случаите на стълкновителни норми. Взема се предвид естеството на казуса и начина по който е издадено решението. В момента може да се каже, че законодателството до момента е функционирало добре, но комисията излиза с предложение за модернизиране. Един пример – един такъв аспект прави препратка към центъра на интерес на длъжника. Този аспект се модернизира и се въвеждат механизми за обявяване в несъстоятелност. Всички тези процедури имат за цел да укрепят вътрешния пазар, единния пазар и да увеличат растежа. Много е важно да се види проблема с задлъжнялостта. В момента знаем, че економическия климат е много труден. Има много предизвикателства в тази област – особено когато става дума за изпадане в несъстоятелност и липса на ликвидност. Ние се опитваме да предложим мерки за обезпечаване на кредиторите и за намаляване на нуждата от затваряне на предприятия и реструктуриране. Тези мерки ние се опитваме да прилагаме където е уместно. Както казах, много често ние се опитваме да предотвратим е, ликвидацията на предприятията. Всичко това изисква един отворен подход от комисията, от парламента и зная, че много държави членки, както Ирландия, са модернизирали тази материя. Важно е да се каже, че на заседанието на министрите миналия петък в Дъблин, министрите приеха предложението на комисията за регламент по несъстоятелността положително. Предложението е приоритет на ирландското председателство – ще има 6 работни срещи и се надявам, че ще имаме напредък в тази област. Укрепване на законодателната рамка и окоръжаване на бизнеса може да се постигне и когато се укрепи договорното право. Това ще укрепи развитието на вътрешния пазар. Този факт е отразен в предложението на Комисията за един подобрен режим на трансграничните договори. Когато този режим бъде избран от страните по договора, то този договор, то, това право може да се прилага, а не правото на страните по договора. Особено когато една от страните е малко или средно предприятие. Националното законодателство не се измества от европейското в този случай. Предложението за регламент за търговско право е, се разглежда като принос за укрепване на растежа на вътрешния пазар и дава свобода на договарянето, като се взема предвид и защитата на потребителите. И по, тази, по този въпрос ще има 6 работни срещи. Зная, че тук става дума за оценка на всеки член също така разбирам, че тази мярка е, на нея ще и трябва време, за да отбележи напредък. Разбирам, че контекстът е сложен, ще има нужда от много компромиси и дискусии, но важно е да се постигне единен подход между съвета и парламента, за да може да се изработи един законодателен текст. С интерес очаквам официалната информация, но разбирам, че има възможност да се получи споразумение, да се постигне споразумение по онлайн транзакциите. Мисля, че това също е важно в контекста на трансграничната търговия. Ние знаем, че растежа на малките и средни предприятия и използването на интернета са важни особено за тези предприятия. Много неща се продават по интернет Тук трябва да се вземат предвид и аспектите за защита на потребителите. Надявам се, че ирландското председателство ще отбележи напредък в изработване на инструмент, който ще облегчи интернетната търговия. Има различия, но се надявам, че единен подход може да бъде изработен и ще имаме минимални стандарти за онлайн трансакциите. Това ще увеличи трансграничната търговия. И накрая разбирам, че вашата комисия не отговаря за това предложение, но искам да кажа няколко думи за защитата на данните и съответния регламент. Това законодателство също е много важно. Регламентът иска да укрепи контрола на индивида върху неговите данни. Това е важно в дигиталната економика. Това ще повиши нивото на економическата активност и иновациите, както и заетостта. Това са именно нашите приоритети. Регламента се опитва да хармонизира стандартите за защита на личните данни в целия Европейски съюз, това ще опосредства бизнес дейностите. Оказва се, че интернетната економика може да постигне 5% от БВП през следващите години и да създаде около 4 милиона работни места. Предложения регламент Разбир... Предложения регламент отразява глобална... глобалното естество на материята. Регламента има за цел да увеличи доверието на потребителите и да улесни инвестициите. Тази мярка се надяваме да да допринесе до растежа в Европейския съюз. Вече има срещи по този въпрос и всички експерти са, имат за цел да постигнат добри резултати. Ще има 15 допълнителни срещи. Искам накрая и да посоча някои мерки, които смятаме, че ще поощрят прогреса, растежа. За някои от тях ще говорим днес. Особено искам е, да подчертая Европейската заповед за защита на банковите сметки. За това ще говорим по-късно за Европейската заповед за защита срещу насилието, когато един партньор е склонен към насилие и другия партньор бива тероризиран, то в този случай – Втория партньор трябва да може да бъде защитен във всички държави и членки, така че да не може да бъде преследван от склонния към насилие партньор. За тази цел са необходими съдебна практика, която да се признава във всички държави членки и да се прилага както за семейните двойки, така и за регистрираните двойки. Трябва да се вземат предвид и аспектите на материалното право на и възможностите за разполагане с други активи, пенсиите, например. Става дума за два инструмента, които трябва да бъдат правоприложени едновременно и ефективни. Ние ще сме конструктивни по този въпрос и се надяваме да дадем нашия положителен пример. В заключение мога да кажа, че ирландското председателство има много богат дневен ред. Ние ще се съсредоточим върху приоритетите, които могат да увеличат заедостта, да увеличат растежа, да подобрят функционирането на вътрешния пазар. Ирландското председателство има намерение да работи с съвета и парламента и комисията. Естествено, ние ще се застъпим и за социалните мерки, които са също много важни в гражданското право. Аз разбирам, че работата, която ние вършим, работата, която вие вършите, има директно влияние върху живота на милионите граждани на Европейския съюз. Надявам се конструктивно да работим заедно през следващите седмици и месеци, така че в края на юни да имаме добри резултати, постигнати от парламента в името на Европа. Благодаря. Bardzo dziękuję, panie ministrze Шантел. E, Благодаря ви сърдечно, господин министър Шатер. Благодаря ви за наистина изчерпателната, всеобхватна оценка и експозе на намеренията на Ирландското председателство в гражданско-правната област. И от името на парламента и на неговата комисия по правните въпроси мога да ви уверя в пълната ни подкрепа и готовност да работим заедно с вас през едните 6 месеца. Благодаря. Сега пристъпваме към а, първата работна специализирана секция. Общо три сме предвидили. Та първата ни секция е свързана с общите аспекти на международното частно право. Малко поизоставаме Та ще трябва да поускорим, -по -по така, да забързаме темпото и разбира се, всеки да спазва времевия регламент, колкото минути са му отделени, да, да, не, да не изразходва повече, за да имаме възможности за свободна размяна на мнения. В работата си като член на правната комисия на парламента аз съм натрупал известен опит, е, що се отнася до действащото европейско законодателство в е, гражданско-правната сфера. Първо имаме Рим 1, посветен, регламент посветен на развода е, и, и разделата по съдебен ред. Много интересен беше този регламент от процедурна гледна точка, тъй като за пръв път по този повод, по повод на този регламент, се приложи процедурата на засиленото сътрудничество. 12 държави членки и тогава решиха да засилят сътрудничеството помежду си е, по тази материя е, за развода с е, трансграничен или международен елемент, т.е. когато съпружеската двойка се състои от двама партньори от, с различно гражданство. И тогава си дадохме сметка за огромните затруднения, пред които могат да се изправят обикновени хора, възползвали се от свободата на движение съгласно европейското право, установили се е, в страна не по своето гражданство, е, за да пребивават и, и работят. И се оказа изключително трудно, от гледна точка на законодателя, да се намери един удовлетворяващ обзнаменател. знаменател имайки предвид сериозните разлики между правните уредби на държавите членки. И това е особено ясно пролича по повод на Брюксел едно. Е, чухме доста обширно експозе по този въпрос, така че аз няма да се връщам на него, но, но Брюксел едно отне две години упорита работа, но пък е, резултатът удовлетворява очакванията. Достъпът на хората до правосъдие сега е облегчен. Не само е, с търговски цели е, от страна на деловите среди, а и от страна на обикновените граждани, на, на работници, служители или на потребители. Що се отнася до наследственото право, това е материя, с която сме се захванали съвсем наскоро. В миналото имаше сериозни е, юридически и финансови спънки, на които се натъкваха хората в ежедневието си. И то тежки обстоятелства за човек, знаете, е, по повод загубата на, на близък. И сътрудничеството в търговската област е, и по-широката свобода, по-голямата свобода на движение, пораждат възможности, разбира се, но и предизвикателства. Е, в известен смисъл може да кажем, че колкото по-дълбока е економическата интеграция, толкова по-голяма трябва да бъде хармонизацията на правната уредба. Толкова по-всеобхватно трябва да бъде юридическото пространство, което дава възможност на хората да уреждат проблемите си по-бързо и по-ефтино. Да не се натъкват а, а, на, на чисто технически правни препятствия в гражданско-правната сфера. И от тук следващия въпрос за взаимното признаване на съдебните решения по гражданско-правни спорове. Това все повече е, е факт, предвид растящото взаимно доверие между е, различните правни системи. И тук нещата се свежат не само до свободата на движение, а и, а и до обмена на, на е, академичен потенциал. И, и се стига лека по лека до положение, при което, като се започне още от, от правниците, от, е, от теоретиците по право и се стигне до законодателя, да може да се създава сравнително еднообразно законодателство в различните държави и членки, така че свободата на движение, единният пазар, наистина да могат да се опрат на нещо, което лека по лека можем, ще можем да наречем Европейски частноправен кодекс. Но разбира се, това е далечна перспектива и следва да, да преодолеем все още много и много препятствия по този път. Но стига толкова от моя страна. Сега бих искал да дам думата на господин Параскеви Мишу, директор, извинете, госпожа Мишу, директор гражданско правосъдие при Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа членове на Европейския парламент и на националните парламенти. Позволете ми да ви уверя, че от името на е, Европейската комисия за мен е радост и чест да участвам в днешния семинар, който е посветен на, на сериозен дебат за да направим така, че тази 2013 година, Европейската година на гражданите, да стане и година на благоденствие за гражданите. Как? Днес, днес европейското пространство на правосъдието е осезаема реалност, такава каквато е, е единия пазар и паричния съюз. Правосъдието, гражданството и основните права и свободи са основни ценности, които са неразделна част от европейския обществен и социален модел. Хората могат наистина ефикасно да упражняват правата си по повод на пътувания, на е, временно или постоянно местопребиваване в страна не по своето първоначално гражданство с цел обучение, работа, е, е, създаване на семейство, на стопанска дейност или пенсиониране. Постигнате наистина напредък в гражданското и търговското право и връзките с международното частно право са заздравени. Така че сега гражданите имат по-прости и по-бързи начини да упражняват правата си е, в презгранични ситуации и след приемането на Брюксел 1, регламент по който вие, господине, бяхте докладчик, съдебните решения ще се движат свободно навсякъде в Европейския съюз от 2015 година нататък. Гражданите ще могат да се ползват от по-силни потребителски права и права на защита на личните данни при пазаруване в интернет. Създадени са общи правила за гражданската отговорност и договорните задължения. Заздравена е закрилата на децата и съпрузите, в частност с цел след раздяла на съпрузите децата да могат редовно да общуват с тях и едната страна съответно да изплаща дължимата издръжка. По развода и унаследяването са приети вече два регламента. Е, две предложения е, са в процес на работа по съпружеската имуществена общност. И така, лека по лека, наистина облегчаваме движението на гражданите в чужбина. в навечерието на годината на гражданите, 2013 година, заместник председателката на Европейската комисия госпожа Рединг заяви, хората очакват от нас конкретни резултати. И ние следва все така да работим за отстояването на гражданските права. И гражданското правосъдие е неразривна част от този процес. Необходимо е да се подобри функционирането на правосъдната система и да се насърчава концепцията правосъдие за растеж. На този етап от размисъла, който води комисията, благодари на Европейския парламент за извършеното всеобхватно проучване на съществуващата европейска рамка на международното частно право, празноти и перспективи. И а, а, намерението на комисар Рединг е да излезе с нови проекти за попълването на тези празноти и да работи за по-нататъчна кодификация на достигнатото в гражданско-правната област. Ние си даваме сметка за необходимостта да до изградим европейското пространство в гражданско-правната област и да упослим по пътя стъпка по стъпка, така както той е трасиран от Стокхолмската програма тази и, и година, и до година, както казах, ние ще излезем с проекто актове, като в същото време ние следим с интерес научно-изследователската дейност и се опитваме да я насърчаваме, но имайки, но трябва да имат предвид, че една проектокодификация ще даде възможност за политическа дискусия по тези въпроси и тогава ще трябва да бъдат преодолени сериозни съмнения, предизвикателства и въпроси. Накратко бих искала да спра вниманието ви на някои мерки е, в е, сферата на правосъдието за растеж. Някои от тях бяха споменати от е, господин министъра. Първо, предложението за уредба на несъстоятелността. На 12 декември миналата година комисията излезе с предложение пред парламента и съвет. Заедно с известие на комисията и господин министърът Шатър е, много красноречиво описа същината на регламента, но нека да подчертая, че той, този регламент, е само първа стъпка. След съпровождащото проекта известие, комисията начена процес на размисъл за нов европейски подход към изпадането в несъстоятелност. Ще се проведе допитване до обществеността, разбира се, и целта е да извършим преход от нагласата, от културата на неотложни спасителни и възстановителни работи към към една култура, към един подход на, на новия шанс. В това отношение комисията ще разчита на подкрепата на Европейския парламент, а и на националните парламенти, е, като отдадат те дължимото внимание на този проект. Разбира се, след това на е, предложението за е, европейска заповед за запор. Вашия доклад, че господин Палтазари, е постига нелош напредък в тази област, за което сме му благодарни би искала в заключение да кажа, че очакваме бърз напредък в съвета, а и в парламента по тези е, проектоактове, както и по въпросите за договорното право по време на ирландското председателство. Мисля, че Ирландия начева седмото си непоредно председателство на Съюза. Тоест, има достатъчно опит като председател на, на Съюза и аз съм уверена е, в успеха на Ирландия е, по време на нейния мандат. Пожелавам проче и на добър час на ирландското председателство. Сигурна съм, че неговата дейност, дейността на всички ни тук в тези гражданско-правни области ще бъде от полза за гражданите на Европа. Благодаря. Благодаря ви, госпожо е, Мишо. Сега би следвало да се спрем на директивата, посветена на някои аспекти на медиацията в е, граждански и търговски спорове. Имаме двама оратори. Първо бих искал да дам думата на колегата от Европейския парламент на карти. Uh, За мен е удоволствие да имам възможност да представя работата, вършена от правната комисия, подкрепена от целия парламент. В началото, като политик и законодател, искам да кажа, че получавам искания за оказване на помощ от моите избиратели, които често влизат в трансгранични спорове, свързани с права върху децата, достъп до децата, издръжка, имуществени проблеми. Това са реални проблеми, които стигат до нас, представителите на гражданите тук в парламента, и те очакват от нас да ги решим. Предвид случаите. Знам колко скъпо струва едно съдебно дело, особено за дружествата в моя район. 45% от тях твърдят, че не биха предприели съдебно дело, ако няма да спечелят под 50 000 евро. Защото в крайна сметка се оказва, че съдебните разходи са по-високи. Какъв е смисъла да водиш дело, ако в крайна сметка ще бъдеш на загуба? Така че всичко това показва, че медиацията може да се окаже един много стойностен метод за разрешаване на спорове и държавите членки трябва да направят повече, за да а, осведомяват за ползите от медиацията чрез подготовка на медиатори и това, което виждаме е, че водещите практики в медиацията доказват, че в 70% от случаите се постига успех – този успех скачи до 80%, ако страните доброволно са избравили медиацията и са се ангажирали с положителен а, резултат. Така че имаме един, едно голямо разминаване, тъй като голям, много малък процент от страните доброволно избират медиацията. Чрез медиация се пестят средства и време. 331 дни трябва да са вместо над 400 и 13 000 евро са достатъчни за уреждане на спора. В моята страна 200 000 евро са необходими, 333 е, дни 51 000 евро са съдебните разноски. При медиацията 87 дни са достатъчни и под 10 000 евро. Тоест, възможностите на медиацията са огромни. Един от медиаторите ми каза, че 115 спора е уредил за една година, стотина ги е разрешил за една седмица, 30 от тях са били трансгранични. Тук в Белгия има хиляда 1000 акредитирани медиатори. 3500 случая са уредили, 600 хиляди обаче са делата в съда. Ние смятаме по тази причина, че тази директива ни е необходима. Тя следва да влезе в сила в целия Европейски съюз. През април 2008 бе одобрена след е, сключването на споразумение с съвета. Имали сме три успешни изслушвания през 2006 и 2007. Имахме онлайн консултации. За първи път комисията реши да бъдат проведени такива широки допитвания в целия Европейски съюз. Тези допитвания ни доказаха и бяха много убедителни – че предложената директива, по която имаше голям скептицизъм в комисията, в крайна сметка е нещо положително, защото гражданите искат да се възползват от тази възможност. Директивата подпомага достъпа до медиация, засилва правната защита, има допълнителна изгода за гражданите, дава възможност на всеки съдия да предложи на спорещите страни да преминат към медиация. ако сметнат, че е уместно, могат да предложат на страните наистина да изберат медиацията. Страните могат да стигнат до споразумение след медиацията и статуса на това решение е също толкова законен, както и едно съдебно постановление. И по този начин споразуменията могат да се прилагат в държавите членки по силата на европейското право. Директивата гарантира медиацията да бъде проведена при условия за поверителност и признания, направени от всяка от страните, не могат да бъдат използвани срещу въпросната страна в хода на едно съдебно производство, в случай, че медиацията се провали. Това е жизнено важно, за да има доверие между страните, когато ползват медиация и е един стимул за ползване на медиацията. Страните не могат да бъдат принуждавани да дават показания за това, което се е случило по време на медиацията. Няма такова задължение за медиатора. Освен това има предписателни и ограничителни разпоредби в директивата, ако страните изберат медиацията. Медиацията може да бъде преустановена или прекратена. това не лишава страните от правото на съдебно дело така че достъпа до правосъдие бива съхранен, ако медиацията се провали. Що се отнася до крайния срок за прилагането, ние подготвихме един доклад за прилагането на директивата в тази комисия. Дания не попада в приложното поле. Обединеното кралство и Ирландия решиха да се присъединят. Аз не мога да предоставя анализа за прилагането на директивата в различни страни с подробно, но мога да спомена някои относими факти. Първо, член 12 гласи, че директивата може да се прилага при трансгранични спорове. Парламента и съвета е, имаха спор, парламента загуби в спора, но установихме, че законодателството в повечето държави членки не въвежда никакво разграничение между вътрешните и трансграничните спорове. Следователно, може да се прилага в всички държави членки. Член 7. Повечето държави членки гарантират защита на участващите страни от принуда да дават показания в съдебна зала. В Италия член 10 на тяхния закон превижда страните по време на медиацията да не представят е, доказателства и да не, да бъдат призовавани в съда за даване на показания поради задължението за поверителност по време на процедурата по медиация. Медиатора е задължен да спазва поверителността на информацията, освен ако страните не се договорят друго. В Германия има един проекто закон за неразкриване на поверителна информация и правото на отказ за предоставяне на такава информация в хода на съдебно производство. В Швеция обаче прилагането на разпоредбата за поверителност като че ли се разграничава. Според член 3 на, на правилата на Стокхолмската камера по медиация нямаме автоматично приложимо право и това трябва да се договори между страните. В член 3 посредника, медиатора се задължава да уважава клаузата за поверителност на медиацията, но това не а, забранява на медиатора да се яви в съда в качеството си на свидетел. Но ние се радваме, че в повече държави и членки има напредък в това отношение. Що се отнася до принудителното изпълнение, в повечето страни има уредба за медиацията. Решението по изхода от медиацията има същата сила, както едно съдебно решение. В Гърция, например, а, член 9 предвижда решението в хода на медиацията се регистрира може да бъде внася, протоколите се подписват от страните и медиатора и се регистрира решението в първоинстанционния съд, т.е. то вече може да бъде обект на изпълнителен лист. Същото се прави и чрез нотариална а, заверка, възоснова на решението в някои от другите страни. Що се отнася до ограничителните разпоредби, те са различни в държавите членки. А, няма забрана страните след приключване на медиацията да преминат и към съдебно а, дело. А, няма давностен срок. Разбира се, има няколко държави и членки, които са отишли отвъд изискванията на директивата и а, използването на медиация облегчава натовареността на съдилищата, пести време и средства. Държавите членки предлагат различни а, стимули. Например, в България 50% от а, държавната такста се възстановява, ако страните изберат медиация. В Румъния страните биват обещетени изцяло и в някои държави имаме задължителна медиация. В такива случаи не може да бъде заведено дело, ако страните първо не са пристъпили към медиация. И най-вече това се прави в областта на семейното право. Италия е първата държава в Европейския съюз, в който се изисква а, по търговско-правни въпроси първо да се пристъпи към медиация в член 28, на закон, който влиза през 2011 година в сила а, предвижда а, възможност за това и по този начин намалява натовареността на съдилищата. Това обаче не се приветства от практиците, дори са, имаме случаи на стачки – през декември 2012 година бе зададен устен въпрос към комисията а, от парламентарната ни комисия и ние смятаме, че трябва да бъде постигнат повече напредък, да се ускори процеса на въвеждане на медиацията. Въпросът е наложителен на фона на рецесията, економическите затруднения и желанието да се направят економии в съдопроизводството. От една страна имаме все повече информация и факти, които доказват, че дори и малко успех да има медиацията, резултата от нея е неизмеримо голям. От друга страна, разочароващо е, че много малко случаи биват решавани чрез медиации и за това бихме искали комисията да положи повече усилия, да постигне целите залегнали в директивата и а, приканваме комисията да балансира съотношението между съдопроизводството и медиацията в държавите членки и ги запитахме как всъщност смятат а, да а, увеличат е, процента на случаите разрешаване чрез медиация, особено в областта на е, трансграничните случаи. Трябва тук да си признае, че комисарят е, Рединг има намерението съобщението за медиацията да бъде представено до година. И доколкото разбирам от личните срещи с нея, че тя събира много обстойна информация за това как се прилага директивата в държавите членки. Може би да премина към приключване. Очакваме доклада през 2016 година, който ще изготви комисията. Той ще се основава на национални доклади, които ще бъдат изпратени на комисията. Смятаме, че този парламент и правната комисия а, намират медиацията за гъвкав, економичен а, метод, който позволява бързо решаване на спорове, особено в областта на семейното право и правата на децата. Това спомага по-бързо да бъде взето решение с оглед на благосъстоянието на децата и избягването на стреса. Ще се радвам да отговоря и на вашите а, въпроси, но трябва да присъствам и на друго заседание, така че не разполагам с много време. Благодаря. Благодаря. Bardzo dziękuję e, pani Mak на госпожа Макарти за изключително интересното изказване. Госпожа Макарти е нашия специалист в комисията по медиацията и за това има такова добро качество нейното представяне. Позволете сега да ви припомня, че ще имаме възможност да задаваме въпроси. Ако желаете да участвате, моля да попълните формуляра и да го предадете на секретарията. Така ще можем да даваме думата съобразно желаящите. Имаме гост от Виена, а, доктор Штефан Прайер. Заповядайте. Verehrte Damen und Herren, Zunächst möchte ich an Sie eine Frage. Уважаеми дами и господа, искам да ви запитам нещо. Кой от вас е, има образование като медиатор? Кой е преминал обучение? Още един въпрос тогава ще ви задам. Кой има опит с медиация? Кой е участвал в меди... медиация и кой има положителен опит от едно такова участие? Ja, das Thema meines Referates lautet... Темата на моят доклад е защо всъщност не се използва често медиацията при решаване на конфликти. Оказва се, че медиацията не, не може да си я пожелаваме, но <clears throat> тя не се използва често. И така може да се запитаме, какво би се получило, ако по-често се използваше медиация? Как ще разберем, че медиацията функционира добре? Първата ми тема, на която ще се спра, е парите. Парите винаги са проблем. Ако медиацията се подкрепя финансово, то е, тя тогава се използва. От друга страна, ако медиацията е, се наказва финансово, то тогава няма да се използва. В крайна сметка става дума за резултатите. Според австрийското право, писменото споразумение по медиация трябва да се заплати като такса е, на стойност 1% от е, стойността на съдебната процедура. Би било контрапродуктивно, ако е, се наказва с такса а медиацията. Медиацията се казва, че е по-ефтина. Това сигурно е така, но аз не бих надценил този аргумент. Е, много неща се казва, че са изгодни от финансова гледна точка. медиацията се представя като нещо альтернативно, т.е. нещо, от което човек може да получи альтернативна полза. Но медиацията означава и самоотговорност и самоопределяне. Това, медиацията дава възможност в един конфликт а, хората да самоопределят качеството си на живот. Много е трудно да се обясни това на хората. Ако човек няма личен опит с медиацията и то такъв положителен опит, много е трудно да повярва на една обява. Сега, медиацията За медиацията се казва, че е по-ефтина и че не се използват адвокати. Адвокатите обаче е, ползват аргумента самите те с удоволствие и казват, че медиаторите всъщност не са достатъчно компетентни от юридическа гледна точка и резултатите от медиацията могат да се поставят под въпрос. Нотариусите. Аз самия съм нотариус. Нотариусите още от самото начало са смятали, че са родени медиатори. И това е всъщност резултата от това, че ам, медиацията не е толкова популярна. Естествено, нотариуса има такива медиаторски функции, но медиацията като такава е нещо съвсем различно. От няколко години в Австрия има разпоредби, които задължават нотариуса да се помъчи да постигне да постигне добри резултати при един конфликт, да постигне съгласие между страните. Но как може това да се случи, ако аз не съм преминал подходящото обучение? Моят опит сочи, че понякога нещата придобиват съвсем погрешна насока на развитие. Ето защо, според мен, винаги е необходимо да има предварително обучение. На следващо място. А как хората намират път до медиаторите? В Австрия има един пилотен проект, в който съдилищата дават информацията и съдилищата препращат към медиаторите. Нещата звучат много лесно и много просто, но не е така. Всеки в Австрия може да се окачестви като медиатор, без да изпълнява някакви предварителни условия или пък да упражнява тази дейност. Това не е добре. Тази дейност трябва да, да се упражнява само след като човек е преминал съответното обучение, има образованието и само след като медиатора поема съответната отговорност за дейността си. Предпоставка за една успешна медиация тези предпоставки не винаги са дадени. Какво имам предвид? Свободният избор и самоотговорността са предпоставки за успешна медиация, както и доверието. И поверителността. Тези качества хората много често ги нямат и те трябва да, ги, да бъдат обучени в тези а, качества. Много често млади хора, ученици, а, имат определени проблеми, които проистичат именно поради това, че не могат да комуникират с останалия свят. Етичните предмети в училище трябва да се подкрепят, за да могат децата и по-нататък гражданите да се научат да комуникират един с друг. Мисля, че засегнах някои от проблемите, а сега искам да направя препратка към най-новия закон за медиацията в Германия. За какво става дума? Медиацията е заедно с решението на конфликта трябва да допренесе и за това страните да се научат да комуникират по-добре и да могат да се справят с проблемите си сами, а когато изпаднат в конфликт с друга страна, да не предават отговорността на трета страна. И така, ако медиацията се разпространи в обществото и медиатората са хора със съответните качества и опосредстват една успешна комуникация, ще може хората в крайна сметка да се научат да решават конфликтите си сами. Това е основната цел, според мен, на медиацията и на нейната поляриза... популяризация. Благодаря ви. Bardzo dziękuję panie doktorze. E, wracamy, proszę państwa, do... E, Благодаря ви, доктор Прайер. Сега нека се върнем на първоначалния дневен ред. Трябваше малко да променим, понеже госпожа Макарти има други задачи, е, за това се извиняваме. Сега ми позволете да дам думата на професор Ксандра Крамер от е, университета Еразъм, Ротердам, Висше училище по право която ще говори пред нас за съществуващите празноти и бъдещи перспективи в областта на европейско международно частно право. Към кодекс на международното частно право имате думата, професор Камер. Благодаря ви. Благодаря ви за отправената ми покана да представя пред вас проучването. Впрочем, през декември аз ви представих резултатите от проучването. Тогава говорих на холандски и сега ще говоря на английски, ако ми позволите. Много съм удовлетворена от това, че Европейският парламент се е захванал с тази важна материя на международното частно право. И то много качествено, бих казала. Приветствам също така приоритетите на ирландското председателство, за които чухме, както и ангажираността на Европейската комисия. Мисля, че всичко върви в правилната посока. Както знаем обаче, международното частно право се задейства, когато дадено правоотношение има международен елемент. За това говорим и за международно право. Е, международното частно право обаче, както знаят специалистите, по традиция е било материя на националния законодател, на националното право. И разбира се, в известен смисъл, смисъл то е предмет на международни конвенции, В това число Хакската конвенция за международното частно право. С разширяването на правомощията на Европейския съюз съгласно Амстердамския договор от 1997 година, Европейският съюз също е въвлечен в тази област и от тогава насам се развива доста обширна общоевропейска е, уредба на международното частно право. Тя обаче не е изчерпателна и оттам и проучването, е, както е унасловено моето изказване днес при вас, за празнотите, е, за евентуалните допълнения към действащата уредба и за един нелег въпрос, необходимо ли е по-широко регламентиране на общоевропейско равнище на тази материя, включително и чрез кодекс. Аз ще разгледам три традиционни въпроса в това отношение. Международната подведомственост, приложимото право и признаването и изпълнението. Разбира се, има и много други важни материи, които е, преводачът се затруднява да преведе предвид скоростта, с която говори докладчицата. Но какво е отношението на международното частно право към политиката на Европейския съюз? Разбира се, е, тази уредба в значителна степен допринася е, за правилното функциониране на вътрешния пазар, както и за прилагането на принципа на свободното движение, днешната ни тема. Нормите на международното частно право повишават прозрачността на трансграничните правоотношения, както в областта на семейното, така и в областта на търговското и потребителското право. Понататък тези норми са особено важни за европейското гражданство, за действителното европейско гражданство и принципа на недискриминация могат да бъдат осъществени единствено, ако навсякъде в Европейския съюз се гарантира равно третиране. Не ще е и дума, че една изчерпателна уредба на международното частно право ще бъде от полза за съдилищата, за националните съдилища и за всички които на практика прилагат тези норми. Каква е действащата уредба? Ние я анализирахме и първата констатация е, че по 81 член от договора за функционирането на Европейския съюз се дават доста широки правомощия на Съюза в тази област. Международното частно право фактически може да се свежда до всички материално-правни материи. Има една оговорка обаче, а именно, че в областта на семейното право по принцип решенията на Съюза следва да бъдат вземани с единодушие, от което следва, че и уредбата на тази материя е, е по-трудна, както можем да се уверим на практика и от трудностите свързани с Рим 3. Имаме 30 предложения в тази област, две директиви и други има и други, намиращи се откъслично в различни директиви, норми на международното частно право. Но общо можем да стигнем до извода, че днешната уредба има много широк практически и юридически ефект. Остават обаче празноти не на последно място поради това, че нормите се намират в отделни актове, Появяват се противоречия, има, има и дублиране на текстове. Що се отнася до празнотите, ние ги установихме преди всичко, като погледнахме отделните регламенти, които действат по настоящем и тяхното приложно поле. На второ място проведохме системен анализ на международното частно право на основа на, на ръчниците, на, на ръководствата, на национално-правните норми, посветени на тази материя, и смятаме, че насочеността на европейския законодател би следва да бъде към системните празноти, там където, прочим, липсват макар и много съществени, но липсват норми. И, и кои са празнотите всъщност? в несемейното право, така да го наречем, установяваме, че няма норми по уредба на собствеността. Няма нищо особено в директиви. Доверителните отношения, отношенията на представителство, дружественото право, по процесуалното право, арбитража и колективните искове, знаете, това са неща на дневен ред по-настоящен в Европа, но те не са уредени все още. Сега, ако вземем семейното право, там празнотите са още по-големи, особено по отношение уреждането на браковете, регистрираните партньорства, именуването, осиновяването, родителските права, защита на, на, на пълнолетните, а, а, статута и правоспособността на физическите лица. Имаме норми по отношение на развода и разделата, това по Рим 3, но знаем, че Рим 3 е, е основан на засилено сътрудничество между около половината от държавите членки. Не, не се прилага навсякъде в Съюза. Следващият въпрос е да се насочим ли към Европейски кодекс на международното частно право. Едно очевидно предимство на, на такъв подход е, че нормите ще се намират на едно място, в един акт и ще бъдат подредени систематично като се започне с общите принципи и оттам вече е, по отделни раздели се уреждат различните материално-правни материи. Трябва да си даваме сметка обаче, че а сочат и разговорите ни е, с е, представители на държавите членки, че в Европейския съюз не всички имаме едно и също понятие за кодекс поначало. Например, разговаряйки с представители на обичайно правните системи, най-вече Великобритания, ние установихме, че самата идея, самото упоменаване на думата кодекс ги стъписва до някъде. Че не знам дали бихме могли въобще да се придържаме на общоевропейско равнище към думата кодекс по-нататък установяваме, че далеч не всички държави членки са за по-нататъчно разширяване на уредбата, от което следва, че стъпките в това отношение следва да бъдат много предпазливи. Не са формулирани общи понятия, като например предимството, което следва да се отдава на съображенията за обществения ред, различно в държавите членки Представата за ролята на чуждото право също не е еднообразна. Има и празноти в, в материално-правните области, както посочих. Освен това, в някои области наистина има различия по, по, по материалното право, като еднополовите бракове, сурогатното майчинство, родителски права, регистрирани партньорства – тези отношения материалното право на държавите членки се различава в значителна степен, което не че непременно следва да възпрепятства въвеждането на международно правни норми, но все пак би трябвало да си даваме сметка, че въпросът е деликатен. И та, така, в обобщение от тук на къде, се питаме. Разговорите между нашите експерти доведоха до извода, че в краткосрочен и средносрочен план би следвало да се насочи вниманието най-вече към попълването на празнотите, като приоритет е, но трябва да бъде не семейното право, имущественото, дружественото право, най-вече е, предвид сегашния економически климат, и оттам нататък вече семейното, право. И ако погледнем практиката на Европейския съд, за която чухме по-рано днес, именуването, родителските права, брака, партньорствата, това са наистина неуредени въпроси, които в значителна степен възпрепятстват свободното движение на хора в Съюза. И нещо особено важно в Европейския съюз е на лице добро сътрудничество съгласно е, е, Хакските конвенции и под егидата на Хакската конференция за международното частно право. И, и това трябва да се запаси. Как да се попълнят в, в кратък до средносрочен план тези празноти? Чрез постепенното приемане, както, както сме го правили до сега, чрез постепенното последователно приемане на отделни актове, вместо чрез едновременното им успоредно приемане. А в дългосрочен план можем да мислим за всеобхватна система, но след като са попълнени вече празнотите от материално-правен характер, е, е, би следвало да може да се консолидира уредбата в единен акт, е, който евентуално дори да, да представи същински европейски кодекс на международното частно право. Благодаря. Благодаря ви, професор Крамер, за интересните съображения. Нататък сега към следващият ни докладчик. Ник Позет от ICFGHK от Бирмингам, който ще ни представи евентуалната полза от един кодекс, Европейски кодекс на международното частно право. Благодаря. Добро утро на всички. Аз съм Ник Бозият и смятам, че бях поканен тук, защото съм правил няколко оценки на въздействието за Европейската комисия по няколко предложения, особено тези свързани с а, наследството, а, европейското право за потребителите. Европейският а, парламент не ще чуе едно из представяне е свързано с, с а, разходите за това да нямаме общоевропейски подход. И последиците от това, че нямаме такава правна база. Тук съм заобиколен от а, юристи, от практици, и моята гледна точка всъщност е по-различна, по-скоро тази на економиста. Ще се опитам да ви дам и някои а, примери. А, имате, разбира се, изложението. Трябва да се надгражда над работата, за която чухме сега, да попълваме празнотите, и да споменем мащабите на загубите от липсата на единна уредба и да дадем обосновка за това Европейския съюз да се намесва с оглед на потенциалната изгода и економиите, могат, които могат да бъдат направени благодарение на международното частно право. Изследването отне 4 месеца и може да бъде коригирано, но основно залагаме на това, че имаме различна правна уредба в държавите членки, което води до високо разходи, а ако имаме международно частно право и тък съответните актове, бихме могли да економисаме доста средства. Даваме си сметка, разбира се, че можем да бъдем ограничени до това, кой постановява решенията, доколко те се признават, но има и други аспекти, които не са чисто правни. Ще кажем и няколко неща за ползите или недостатъците от кодификацията – на международното частно право в бъдеще. Сега, що се отнася до разходите? Какви са те и какво можем да направим да ги облегчим? Казах, че за гражданите, за малолетните дори има разходи, ограничава се и свободата на движение, създава се правна несигурност, забава в областта на правото. Разбира се, съдебните разноски са по-високи, пак имаме несигурност е, и ежедневни затруднения по управлението на имуществото на гражданите на Европейския съюз. По-високи са разходите за доставаните стоки и услуги, а това засяга дружествата, които извършват трансгранична дейност и на практика така се създават ограничения и се повишават цените по-високите инвестиционно разходи заради разликата в режимите също затруднява учредяването на дружества. Това бе споменато и във връзка с несъстоятелността. Самият факт, че има разлики, създава и търкания, липса на стимули за трансгранична дейност, производство на стоки и и предоставяне на услуги, именно поради дисбаланса между държавите членки. Много нисък е процента на трансграничните сделки в Европейския съюз. Компаниите усещат това. Повече разходи и време са необходими за да планират трансграничната си а, дейност. двойките, когато пристъпват към такъв международен брак, едва ли точно това обсъждат, но там също се създават затруднения, производствата се проточват по-дълго, има различни правни тежнения. Вече чухме колко е трудно да бъдат уреждани трансграничните спорове и дружествата и физическите лица понасят вреди. правната несигурност си има своят цена, има емоционални разходи, особено в семейните отношения за по-слабата страна. И има пропуснати ползи, защото определени транзакции не се извършват и потребителят се налага да плати по-висока цена за същата стока, продавана при същите условия, но цената е различна, ако до тя бъде доставена през граница. Всичко това е свързано с нежеланието да се плаща и по-високата цена. Доста интересни изследвания са а, правени в областта на потребителските стоки, разликите. Ще видим там, че има огромни разлики за стоки, едни и същи стоки, доставане от същия доставчик. И ако се съберат всички тези разходи, излизат милиарди евро. Сега Що се отнася за разходите на гражданите, а, особено когато имаме двойки с различно гражданство, включвам тук и себе си, моята съпруга е французойка, а, емоционалната цена, юридическата цена е висока, ако възникнат спорове в а, семейството, имуществото, имуществени спорове и други. А всички тези спънки е, възпрепятстват свободното движение и създават дисбаланс. Висока е цената за дружествата, които с неохота осъществяват трансгранични е, сделки. Това засяга и закона за защита на потребителите. Повишава се и цената, ако възникнат спорове. Съответно и потребителите нямат желание да а, се опитват да защитят правата си поради правната несигурност. Това, разбира се, отново е свързано с въпроса за по-високата цена при доставка на стоки от един и същ доставчик, но през граница. В областта на несъстоятелността можем да кажем, че дружествата неохотно учредяват е, свои подразделения през е, граница, защото е, смятат, че ще бъдат в по-неизгодна позиция, ако се стигне до изпадане в несъстоятелност. Това означава, че така се предопределя и седалището на съответните дружества, което засяга държавите, в които не се очредяват тези компании, а и цените за потребителя също скачат, засяга областта на обществените поръчки – затруднява пазара на труда. В този момент имаме много висока безработица, но имаме голямо неравновесие, дисбаланс в някои държави членки между търсенето и предлагането. Така че потенциалът е огромен, разходите високи. Всичко това, което споменаваме, е свързано до голяма степен и а, бе обхванато от а, преждеговорещия. Искам да се спра на уреждането на имущественото състояние на съпрузите – Разликите в правната уредба в държавите членки са огромни. Системата работи неефективно и неефикасно, е щом се стигне до ликвидация и уреждане на имуществени спорове, когато имуществото, недвижимостите се намират в различни държави членки. Най-вече това засяга а, преживелия съпруг в случай на смърт на другия. Създава се голям стрес, голямо напрежение и високи разходи, които могат да бъдат измерени. Какви са мащабите на проблема? Към 122 милиона са е, семействата, браковете сключени в Европейския съюз, около 20 милиона от тях имат международен елемент. Има много двайки и независимо от затрудненията за движението, живеят и се установяват в страна различна от тази, чието граждани са. И много хора притежават имущество в чужбина, което поражда допълнителни затруднения. За щастие имаме бракове, но за нещастие има и разводи. И а, раздяла, дължаща се на смърт на един от съпрузите. Статистиката е надежна тук. А, когато се опитаме обаче да ги устойностим, става по трудно. Когато се сключва брак или се регистрира съжителство, това влече след себе си определени права, съответно има и административни разходи често тези двойки притежават и имущество. Ако се пристъпи към развод, отново има допълнителни разходи, ако има спорове или пък смърт на един от съпрузите и унаследяване и всички права, свързани с а, имуществото, отново може да възникнат спорове. Тук сме подготвили една таблица за съизмерване на цената. специалистите са на различно мнение как, относно чистотата на тези а, разходи и а, допълнителни тежести, свързани с международни бракове. Нашия разчет сочи, че 1 милиард и 100 милиона са разходите годишно. Това ви дава някаква представа, въпреки че сме работили по допускания и сме били доста консервативни в преценката си. Включили сме само преките разходи, не сме включили, например, емоционалната натовареност вероятно тогава разходите биха били много по-високи. В оценката си за въздействието на Европейската комисия на различни предложения също имахме определени разчети и а, нашето заключение е, че тези разходи могат значително да бъдат а, занижени. Работата тук в парламента е да се опитаме да приложим същата методология, за да можем да установим къде са пропуските и несъвършенствата на системата. Благодаря. Благодаря, господин Бозек. Изключително полезно бе да чуем за проблемите в ежедневието на гражданите. В Европейския парламент сме наясно с всички онези области, в които бихме могли да постигнем по-добра хармонизация и да търсим общностно решение. Това би ограничило разходите и а, би намали, намалило емоционалната емоционалния товар. Интересно е, ще да чуем какво мислят нашите колеги от националните парламенти. Всъщност стигнахме до онази точка от сутрешното ни заседание, в който можем да разменим а, мнения. Господин Масип поиска думата. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo soy diputado de esta... De este... Благодаря, господин председател. Аз съм депутат от Европейския парламент и съм член на Комисията по правни въпроси. За мен беше много важно да присъствам днес и да чуя вашите доклади. Поради други задължения няма да бъда тук след обяд. Искам да кажа, че много неща ми се сториха интересни. В Европейския парламент ние се опитваме да се справим с, въпро... с въпроса за разходите, както каза и преждеговорившият. Разходите се увеличават и затрудняват връзките между хората и мобилността. По повод на това, което каза доктор Прайер, искам да кажа следното. Аз бях практикуващ адвокат от 2004 година не практикувам и имам доста негативни впечатления от тази професия. През 60-те години, значи преди половин век, като млад адвокат в бюрото на моя баща в една испанска провинция. Тогава видях, че в повечето бюра, адвокатски кантори, изобщо не се гледа с добро око на споразумението Естествено, винаги е имало конфликти, но адвокатите е, някак си провокираха допълнително, осложняваха конфликтите. А ето виждаме как се промениха нещата. Сега се вижда как в международен, в международни конфликти а панорамата се променя. Медиацията, посредничеството при тези конфликти стават все по-важно, по-важни. Все повече хора избират пътя на медиацията, както каза и господин Прайер. Но той попита колегите тук дали медиацията наистина намалява разходите. В Европа съществува системата на медиацията, но какво правят адвокатите? Адвокатите получават хонорар на, на, на минута, даже на секунда. Това е американската система. Това до къде води? Води до едни огромни разходи. Но да погледнем ситуацията в държавите членки – най-накрая хващаме бика за рогата. Най-накрая се опитваме да създадем една привлекателна система, в която предпоставката е етичното обучение на медиаторите. Но от друга страна, хубаво е, че има положителни инициативи, които гледат медиацията като средство за потушаване и разрешаване на конфликти. Аз имах следния случай. В, имахме е, конфликт, една е, конфликт с една жена от Бърмингам. Най-накрая успяхме да се споразумеем в трета страна, защото разходите бяха много високи в Обединеното кралство. И така, ако адвокатите и нотариусите също се ангажират, то медиацията може да стане много популярна. Това, което каза госпожа Крамер, искаме една Искаме да създадем една отворена Европа. Ако, ако наистина искаме да я създадем, то трябва да поощрим развитието на медиацията. Благодаря ви за вашите доклади и мога само да подкрепя вашите инициативи. Имаме нужда от гъвкави структури. Благодаря. Dziękuję za ten komentarz e, naszemu hiszpańskiemu koledze. E, Председателят, благодаря. А сега имам следният въпрос. Иска ли някой да направи коментар или да постави въпрос към представените доклади? Не виждам колеги, които искат думата. В такъв случай ще представя следващия оратор. Искам само да ви кажа, че докладите са и в интернет на разположение. Сега преминаваме към следващата част на нашето изслушване – а именно въпросите свързани с регламент Рим 2 и директивите за автомобилни застраховки. Хакската конвенция най-напред ще говори професор Ангскър Штаудингер от университета в Билефелд. Уважаеми дами и господа, Автопроисшествия с международен аспект са масов феномен. Какви трябва да са целите на, закон, на европейското законодателство? Естествено е единствено, е един, единство, правна сигурност и баланс между интересите на пострадалите и засегнатите страни. Дали тази цел е постигната? Според мен само от части. Ще ви <coughs> преведа един прост пример. Един човек, немец, пътува, да речем, за Белгия и в Белгия той има автопроизшествие. Задава се въпроса в коя страна той може да подведе някого под отговорност. Може да си помисли, като се върне в Германия – може да подведе под отговорност в германския съд бългийския нарушител, но това е много рядко. Нарушителя рядко се подвежда от, под отговорност, е, подвежда се под отговорност за страхователя, т.е. белгийския застраховател. Тоест, Германецът, който живее в Германия, може да подведе под отговорност белгийския застраховател, както в Белгия, така и в Германия. И това по силата на Брюксел 1. Новата версия на Брюксел 1 позволява същото, т.е. да се подведе под отговорност както по, в страната по местопребиваване, така и в другата страна. Е, подобни разпоредби има в Огано, в конвенцията Огано, те въжат и в Дания. Но как изглеждат нещата в частното международно право? Когато има иск от хора понесли щети в Германия, то тогава се прилага регламент Рим 2, но той не се прилага винаги във всички държави членки. В някои държави членки прилагат Хакската конвенция. Дания включително. А Дания има и е, свое собствено международно частно право, което прилага. Така че тук <clears throat> имаме една магистрала с три ленти, но за съжаление тези, тази магистрала не води на едно и също място. Тоест, за съжаление имаме ситуацията, че имаме три правни източника в международното право, които водят до различна практика, до различни резултати. И на, в крайна сметка е, пострадалият може просто да търси най-изгодния съд. Е, е, всичко зависи от това къде предимствата за него ще са най-добре, но в зависимост от това къде той подаде иска си, ще се прилага или регламент Рим 2, или Хакската конвенция, или датското е, международно частно право. Тоест, виждаме, че целта за правна един, правно единство не е постигната. Какво означава това за правната сигурност? При един процес в Германия, когато ищецът е подал иск в Германия срещу белгийския застраховател, то, за съжаление, трябва да направим следното наблюдение. Е, германският съд Неговите решения се признават навсякъде по света, но в крайна сметка трябва, е, трябва да приложи чуждото право за белгийския застраховател. Какво означава това? Международното право се прилага различно в различните държави. В е, Германия Международното право се прилага, така да се каже, служебно, т.е. правните култури са различни. Един съдя в такъв случай дава на, по, за ръка на експерт да проучи международното право и кои разпоредби са приложими в случая. Това е доста скъпо. Освен това, може да съществува и опасността, че един германски съд да предложи своите, да остави своите компетенции по отношение на международното право в ръцете на експерт. От тук проистишат възможности за много грешки, когато един национален съд именно прилага международно право. Освен това, предвидимостта. Предвидимостта не е една и съща нито за адвокатите, нито за страните по делото. Защото за един германски съд, според Рим 2, има възможността, според точка от преамбюла 33, да се приложи международното право, но по модифициран начин. Имаме резервата за нарушение на публичния ред. В крайна сметка, резултата от едно дело пред един германски съд, прилагащ международното право, резултатът не е предвидим, т.е. нямаме правна сигурност. Докъде води всичко това? Ищецът може да подаде иска си в Германия, но се прилага в този случай до голяма степен международното право, което води до скъпяване на процеса трае по-дълго, защото международното право трябва да се проучи и не е предвидим резултата от делото. Какви са възможностите за други решения? Аз в доклада си предлагам следното. Естествено оставяме прилагането Рим 2 и щецът има възможност да да подведе под отговорност в Германия, белгийския застраховател. И това е в унисон с разпоредбите за защита на потребителите. Когато обаче един германски съд има международни, придобива международни компетенции, то то тогава имаме прилагане на Лекс Фори, т.е. бългийския застраховател има право да изиска прилагането на бългийското законодателство. А това е един правен институт, който а, проистича от европейска директива. В крайна сметка, Картината е следната. Както при, в Рим 2, така и при Хакската конвенция имаме специална разпоредба за директния иск. И накрая има само едно допълнение, една, един ефектуирунг за местоположението на компетентния съд. Какви са евентуалните предимства? Процесът става по-бърз, по-ефтин и, и, и много грешки предварително ще се изключат. Резултатът е предвидим за, за страните и за адвокатите. По този начин се постига и правна сигурност. Ищецът живее в една държава, подава там изхода и правото на тази държава се прилага. Сега, това е едно решение, което вероятно за застрахователя не е привлекателно, тъй като а, процесът за застрахователя би бил евентуално по-скъп, но това не е така. Прилагането на германското право не би трябвало да е по-скъпо, от проц... не би трябвало да е по-скъп от процес воден в Белгия. Не винаги има разлика в цената, в разходите за процесите. Застрахователите казват, че е, подобни разходи могат да се изчислят и може да се намери решение, което е економически приемливо и изгодно. Какво може да се направи на политическа, от политическа гледна точка? Може да се каже на държавите, които не прилагат Рим 2 да го прилагат и е, държавите, които прилагат Хагската конвенция да престанат да я прилагат. Но за директния иск може да се приложи още, да се направи още една допълнителна разпоредба, по смисъла на която ако а, е, ищецът а, е, ако ищецът подаде иск в своята страна, да може да се прилага и принципа лексфори, т.е. правото на а, застрахователя, когато той е от чужда страна. Това са все случаи, където има елемент, на, има трансграничен елемент – Надявам се, европейския законодател да успее да уеднакви е, тези разпоредби. По този начин ще се гарантира правната сигурност и е, разходите е, за процеса също ще могат да бъдат уравновесени и уеднаквени. Благодаря. Благодаря господин професор Штаунингер. А сега искам да дам думата на следващия оратор, госпожа Джани Папитас от университета в Бърмингам. Uh, um, благодаря, господин председател. Аз бих искала да благодаря на Комисията по правните въпроси за отправената ми покана. Е, моята тема е много подобна на току-що изложената от професор Штаудингер. Разбира се, тук насочеността ни е към пътно-транспортните происшествия, происшествия с трансграничен елемент и най-вече, що се отнася до приложимото право. Но аз ще засегна въпроса за връзката между Рим 2 и Хакската конвенция – за приложимото право във връзка с директивата за автомобилното раз... застраховане. За 10 минути, които сте ми дали, разбира се, едва ли бих могла подробно да разкажа за последиците от съвместното съществуване и едновременно прилагане на тези три източника на правото. Аз по-скоро ще се опитам да разкрия характера на това взаимоотношение и ще приведа някои примери които иллюстрират и сложността, и несигурността, породена от части от самите норми, а от части от тяхното взаимодействие и стълкновение. Е, накратко, накрая, ще дам мнението си за това, което следва да се направи, за да се подобри положението, колкото и да е странно. С професор Сталнигер явно сме стигнали до един и същ извод, макар и по други пътища. пътно транспорт и происшествията, е, това е едно типично недоговорно задължение в съвременния свят и фактическата обстановка обикновено е доста проста. Когато има трансграничен елемент обаче, възниква сериозната сложност за приложимото право. Представете си следният вариант. Е, французойка с постоянно местопребиваване в Париж е, пътува до Трир, град Германия, близо до границата с Люксембург и за да стигне до Трир ще лети до Люксембург, а от Люксембург до Трир ще стигне с такси. Всички подробности са уредени от деловите и партньори. По време на, на пътя в таксито, таксито претърпява катастрофа, автомобил се удря в крайпътно дърво, жената пострадва сериозно, е, предявява иск срещу застрахователя на шофьора на таксито в френски съд. Разбира се, шофьора на таксито е с местопребиваване и седалище в Люксембург и въпросът е кое право да се приложи, за да се определи размера на претенцията. Ром 2 е добро начало. Съгласно първи член от е, Рим 2, е, регламентът се прилага само за недоговорните задължения. И ние знаем, че терминът не е договорно задължение следва да се легитимира, да, да се дефинира автономно и еднообразно навсякъде в Европейския съюз. Може би имаме съмнение дали случаят, който казусът, който разказах, ще попадне в рамките на, на Рим 2 първи член, но нека за малко си представим, че е така. Нека да вземем по-нататък 28 член от Рим 2. Съгласно него, прилагането на конвенцията, е, хакската, съответно, не се засяга от регламент. Ако, разбира се, Рим 2 насочва съда към конвенцията. В първия си член конвенцията също посочва, че приложното поле се свежда до недоговорно задължение. Само, че понятието не се дефинира автономно, а всяка държава членка би могла съгласно собственото си законодателство да даде легално определение на понятието. И въпросът е дали определението недоговорна отговорност съгласно конвенцията се реализира чрез е, определението на недоговорно задължение по Рим 2. С тази скорост ораторката просто не може да бъде превеждана смислено. Поражда се определена несигурност. Не е ясно за какво да допуснем по-нататък, че определението по Хакската конвенция се променя от определението по Рим 2. И пак по конвенцията, вероятното приложимо право би било правото на Люксембург, защото това е месторегистрацията на автомобила. Когато пострадалото лице е, с местопребиваване извън страната, в която е възникнало происшествието, се прилага месторегистрацията на автомобила. В случай, разбира се, е, това съвпада с местопребиваването на ответника и седалището на застрахователя. Ако е, се посочи германското право, което също е възможност, обаче, се създава стимул за съдебен туризъм, както е известно това явление. Ако съдът обаче приеме, че приложимото право е люксембургското, Въпросът е как всичко това ще се засегне от директивата за автомобилното застраховане. Вероятно 14-ти член от е, директивата може да се приложи. Не е ясно какво предвижда 14-ти член при тази скорост на четене. Fairly clear that it will apply in spite of Rome 2 and of the Hague Convention.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 um, that liability remains a question for each individual state. So what of questions relating to compensation? Here the answers are less certain. The provision requires that insurers guarantee the cover of either the law of the place of the act. Застрахователят гарантира покритието съгласно законодателството, което предвижда най-високо покритие. И ако се приложи германското право, а не люксембургското, и обещетението, присъдено съгласно германското законодателство, превишава лимита по застрахователната полица, застрахователят ще бъде принуден да изплати така присъденото обещетение. Имайки предвид обаче сериозната насоченост на директивата за автомобилното застрахова... за... застраховане към защита на застрахованото лице. Обещетението може да се оцени в съответствие с едното законодателство, отговорността в съответствие с другото законодателство, което и да е то. Несигурността, на която се натъкваме, придава значителна трудност на всеки, на всеки извод. Още повече, че тук потенциалният извод е малко странен. Тук приложимото право от части ще се определи от Хакската конвенция, който акт очевидно е в полза на ответник приложимото право може да се засегне също така от прилагането на директивата за автомобилното застраховане, която отдава предпочитание на пострадалото лице. Регламентът е някъде по средата между директивата и конвенцията, опитвайки се да примири интересите на двете страни. И сложността и несигурността следователно е както методологична, така и практическа. Зависи, аз тук само бегло засегнах е, възможните осложнения. Но мисля, дори този бегъл поглед сочи необходимостта от е, изменение и допълнение на действащата уредба. имайки предвид особено интересите на пострадалите лица, които могат да бъдат накърнени от прилагането на право, което не съответства на правото на държавата по тяхното гражданство. Накрая бих казала следното. Ако казусът, който описах в началото, е малко чудноват, то нека ви кажа, че след няколко седмици аз самата ще пътувам до Трир, макар и не от Франция, а от Англия. И имайки предвид това, което казах, ще ви помоля да ми пожелаете късмет. Bardzo dziękuję. Wystąpienie pan. Благодаря сърдечно. Е, това бе последният ни докладчик е, в първата част, първата работна секция на семинара. Благодаря на всички ви за това, че се присъединихте към нас тук в Европейския парламент е, и ни оказахте честа да чуем такива интересни доклади. И има ли въпроси, има ли коментари и бележки? Да, заповядайте. Ich möchte mich den Vorschlägen der beiden ähm, Experten ausdrücklich anschließen. Аз а, бих искал изцяло да подкрепя направените предложения от двамата преждеговоривши. Като професор в Хайделберг съм се натъквал на много случаи с международен елемент при ППП И наистина възниква въпроса за приложимото право гръцко, белгийско, френско и намирането на отговор на този въпрос отнема значително време и усилия, тъй като за да се стигне до такова експертно становище, обикновено са необходими между 6 и 9 месеца. Така че да бъдем пределно откровенни. Става дума за норми, които са твърде уродливи. И аз бих искал убедено да подкрепя е, предложенията на колегите. Е, от чисто практически опит. 30-40 подобни е, поръчки за такива експертизи постъпват годишно. Е, юридическа експертиза. И, и това само в Германия. Не можем да преодолеем и, и разрешим всички проблеми. Например, в Кьолн са привлечени експерти, за да отговорят на въпроса каква е, е пределната допустима скорост на, на автомобила при хлъзгав път в района на границата между Холандия и Германия. Може да си представите. Да. Благодаря ви, професоре. Наистина има твърде много празноти, вратички, неясноти. И, и нашите граждани страдат от всичко това. Целта ни е да опростим правото за, е, в интерес на гражданите. Други желаят ли да се изкажат? E, czy może е, Komisja Europejska chciałaby się jeszcze wypowiedzieć? Może by Europejska ta komisja by искала да каже нещо. Госпожа Мишо, заповядайте, уважаема. Аз съм напълно съгласна с вас. Тази година и до година възнамеряваме да огледаме изцяло е, е, е, състоянието на, на уредбата по всички тези въпроси, които развихте тук. Аз Разбира се, не мога да предскажа резултата от този преглед, но определено дискусия ще има и тя ще бъде основа на, на всяка окончателна оценка и решение. Това е нашето намерение. Благодаря ви, госпожо Мишо. Благодаря ви, уважаеми госпожи и господа, за взетото тази сутрин участие. Ако няма други желаящи да вземат думата, нека приключим за сега. А, работата си ще подновим в 15 часа под председателството на Курт Лейнер. Добре е познат на всички ни и добре е дошъл. А това ще бъде втората секция. След около 17 часа ще проведем и третата секция за днес. Приятен обяд! A lot of work.